подготви нас като харвати за присъединяването към единния пазар и ще бдим и ще бдим и ще участваме активно, когато трябва да се работи по сътрудничеството между инстанциите. Председателката, благодаря ви. Изчерпахме е, обясненията на вота. Е, приключваме заседанието до 15 часа.